Скъпи приятели, моля да заемете местата си, за, за да започнем заседанието. Um, Скъпи приятели, започваме заседанието. За мен е огромно удоволствие ако ми позволите да повторя, огромно удоволствие за мен да ви приветствам тук, в сградата на Европейския парламент през годините. Това се превърна в традиция парламентът да бъде домакин на дните на отворени врати. Обедена съм, че дебатът в тази пленарна зала ще помогне и на политиците, на лицата натоварени с вземане на решения, специалистите, официалните лица от европейските институции да постигнат напредък с преосмисленето на предизвикателствата и възможностите, пред които сме изправени. Тези предизвикателства, както знаете, са много на брой и днес ние трябва не само задълбочено да се замислим, но и амбициозно да подходим към действие. Ще обмислим политическите мерки за реагиране. Кризата определено ни помогна да стигнем на едно интересно място, където идеите ни биват подлагани на съмнение. Задаваме си основополагащи въпроси за нашите приоритети, но все повече осъзнаваме, че подходящите ответни мерки все повече трябва да бъдат вземане на местно равнище от местните власти, независимо, че възможностите и предизвикателствата проистичат много по-отдалече, не както преди 20-30 години. Решенията, които вземаме, все повече зависят от участието на местните власти и съответно тези власти трябва да преценят кои са силните и слабите им страни и какво трябва да направят, за да работят работят заедно. Именно за това се срещаме тук, за да вникнем по-добре в позициите си и да съгласуваме действията си. Искам най-сърдечно искам да приветствам господин Жозе Мануел Барозо, председателят на комисията, заместник министър председателя на Швеция, представител на шведското председателство, господин Олафсон. Искам също така да приветствам с добре дошли моите стари, макар че стари не е подходяща дума за тях, господин Лук Ванден Бранди, комисар за регионалната политика, господин Павел Самецки също така. Искам да ги помоля сега да кажат няколко приветствени слова. Благодаря много, скъпи председателю. Господин комисар, скъпи колеги, госпожо заместник министър-председател. Скъпи колеги, госпожи и господа, за мен е голямо удоволствие отново да се срещнем в тази седмица, Европейска седмица на регионите, която се организира всяка година и показва е, сближаването между регионалните и местните власти, между институционалното сътрудничество, за да можем да изградим Европа в партньорство, като се уважаваме взаимно на всички равнища е, на управлението и прилагането на регионалната политика. Надявам се, че ще продължа сега на дат, на холандски. Това събитие има съвършенно ясно политически измерения. Виждаме, че има ясно изразена воля страна на Европейския съвет, който трябва да вземе важни решения по отношение на регионалната политика съвместно с комисията. Трябва да оцени териториалното въздействие на тези решения Изключително съм радостен, че мога да приветствам и факта, че господин Жозе Мануел Барозо бе преизбран. Точно преди да сформира новата, новата комисия, имаме едно изградено ново партньорство за бъдещето. Минавам пак на английски. Поздравявам господин Барозо за... и се надявам, че ще продължи с осъществяването на този велик проект. Регионалните и местните власти носят пряка отговорност за изпълнението на програмата за действие, която вие много правилно очертахте. Това са действия, които да помогнат на Европа да излезе от кризата, да е на предната линия на борбата срещу измененията на климата, намирането на нови ресурси за социално единение и до изграждане на институциите на Европа. Разбира се, скъпи колеги, за това е необходимо да има една платформа за открит диалог и искам тук да изразя благодарност на комисаря Самечки за чудесното сътрудничество. За седми път го правим. Това бе и в миналото с генерална дирекция регионално развитие. Изключително сме радостни, че постигнахме положителен резултат по време на референдума в Ирландия. Няма да повтарям казаното господин Барозо, само ще кажа благодаря Ирландия. Това е добра новина за Европа, добра новина за териториалното сближаване. Бяха положени основите за по-динамично, демократично и прозрачно развитие в Европа. Сега ще имаме по-добър инструментариум да постигнем целите си. Що се отнася до дните на открити врати, искам да спомена само няколко от значимите събития, които ще се случат през следващите дни. Държавите членки в Европа могат да разчитат на регионалните действащи лица, когато трябва да има регионални мерки срещу кризата, борбата срещу а, изменението на климата, териториално сътрудничество и укрепване на интеграцията, устойчиво развитие, по-добро качество на живота. На първо място, що се отнася до реагирането на кризата, нашето послание е съвършенно ясно. Въздействието на кризата засяга различните райони и се прелива и е необходимо да има регионални мерки за действие, така че решенията стъпват върху тях. Повечето предизвикателства на регионално и местно равнище имат много силен а, териториален аспект. В повечето региони и градове кризата ще доведе до по-голяма уязвимост на световните пазари, загуба на работни места, натиск, бреме върху бюджетите и ще трябва да бъдем по-големи новатори регионите утре ще представят резултатите от консултациите по отношение на Лисабонската стратегия, за да могат на, на тези всъщност запитвания отговориха над 80 такива участници. Предприемачите също утре ще представят новите идеи от на Комитета за регионите за предприемачество в регионален мащаб. И именно поради това ние се обръщаме към съвета с молба да докаже гъвкавостта по отношение на съфинансирането, що се отнася до преодоляване на извънредни събития, на които станахме събе свидетели. На второ място, европейските региони трябва да се докажат като активни участници в борбата срещу изменението на климата. Много от тях вече позеленяха в кавички. А, из... Това е отразено и в бюджетите и комуналните услуги обменят се най-добри практики по отношение предотвратяването, адаптирането, постигането на енергийна ефективност и устойчивост в областта на транспорта. Именно за това регионите ще присъстват на конференцията за изменението на климата в Копенхаген. Комитетът на регионите ще продължи да поддържа изменението на климата на преден план в своята програма. Именно поради това ние сме поканили бъдещия председател на а, конференцията на щатите следващата сряда, за да можем да проучим възможностите за сътрудничество между Европа и САЩ. На трето място, сътрудничеството между отделните територии е един от най-ярките примери за това, че Европейският съюз наистина дава при допълнителна изгода принадена стойност. Европейското сътрудничество, стратегията за Балтийския регион, всички те всъщност залагат на макрорегионалната инициатива, е, както и в е, Скандинавия, за да можем да постигнем териториално сближаване и през идните дни ще видим много подобни а, събития, които представляват интерес за регионите и териториите. И на последно място, но не по значение, става дума за бъдещето на Европейския съюз и неговия бюджет. Скоро ще видим мерки в тази посока. Смятаме, че трябва да има достъпност по отношение на всички региони до финансирането традиционните економически виждания отстъпват и промените се държат на глобализацията, изменението на климата, економическата криза и демографията. Политиката за Кохезионната политика трябва да се опита да извлече максимална полза чрез иновацията и предприемачеството, устойчивостта, осигуряването на заетост и осигуряването на достъп до финансиране. Така че териториалната сближаване трябва да осигури свобода на нашите граждани, свобода да избират къде да водят живот, как да живеят и да преодоляват географските затруднения. Това трябва да е средство, което да може да даде възможност на териториалното разнообразие и многообразие да придобие нова сила. Европа не може да действа без регионите и гражданите им, независимо от условията. Никой не гради къща, като започва от покрива. Регионите и градовете на Европа трябва да са фундамента върху който да изградим бъдещето в партньорство. Благодаря. Благодаря много. Бих искала да помоля комисаря по регионалната политика, господин Павел Самецки. Господин председател, госпожо министър-председател, представители на регионите, кметове на комитета на регионите, на парламента, госпожи и господа. Позволете да ви приветствам най-топло на седмата среща на отворените врати. Представители на вземащите решения, бизнесмени, хора, които представляват регионите, представители от САЩ, Русия, Китай, Бразилия, Украина – превръщат това събитие в мащабно събитие за онези, които са заети с кохезионната политика. Всичко това доказва, че кохезионната политика осигурява не само финансирани инвестиции, тя позволява на хора от всички краища на нашия съюз да търсят най-добрите начини, за да осигурят развитие на регионите, от миналогодишните дни на отворените врати. Много се случи. Станахме свидетели на глобалната финансова криза. Бе разработен Европейския план за възстановяване, както и други мерки на регионално и местно равнище. Основната тема на тези дни е, са възможностите, европейските ответни мерки и именно заради това ние се опитваме да обменим опит за това как регионите да преодолеят тези предизвикателства, как могат да ги превърнат в една възможност. Това събитие ще наблегне на териториалното сътрудничество, изменението на климата, партньорството, най-напред да се спрем на нововведенията, иновацията. Ние се гордеем, че два от всеки три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 можем да забележим и някои такива разлики в другите региони. В повече от половината от тях има голяма разлика в резултатите в областта на иновацията и това е ключов елемент на кохизионната политика. Европейският съюз ще вложи почти 90 милиарда евро до 2013, почти една четвърт от сумата по кохизионната политика. И по време на тези дни ще обсъдим кой е най-рентабилен най стабилният начин да инвестираме тези средства в Европейския съюз. И на второ място, изменението на климата. Ангажиментите, които е поел Европейския съюз, изисква да се реформират економиките, особено в държавите е, членки. Тези дни ще покажат кои са водещите практики в региона и е, възприятите от местните власти по отношение на изменението климата. Ще обсъдим как тази политика би могла най-добре да осигури устойчиво економическо развитие. Има и друга голяма тема тези дни, а именно териториалното сътрудничество. Комисията тази година възприе стратегията за Балтийския регион. Тази нова глава в кохезионната политика предвижда съвместна работа и макрорегионален подход в други области. Много от нашите партньори по тази Балтийска стратегия са днес тук, за да обсъдим по-ефективната раб... прилагане на тази стратегия, за да можем да постигнем сътрудничество и в други региони, като например Дунавската равнина. Какво е бъдещето на кохезионната политика? Наскоро бяха приключени някои оценки а, а, и в тях бе посочено, че има наистина добавена стойност, допълнителна изгода от тази политика, но се предлагат и варианти за реформа, за да се насочим повече към резултатите, към едно упростяване на процедурите. Госпожа Хъбнер даде ход на важни дебати по тази тема. Тази тема е важна и за мен лично. Възоснова на тези дебати бих искал да подготвя един доклад за бъдещето на кохезионната политика и съм убеден, че тези разговори и множеството семинари, организирани тук, ще ни спомогнат в тази посока. Този път искаме дните на отворени врати да бъдат един вид обучение. За първи път сме събрали над 60 известни учени от цял свят, които да ни дадат своя научен поглед и тълкуване – Бих искал също така да ви приканя да използвате и а, палатките, тентите, които са разпънати до сградата на Берлимон, където ще има различни представления и изпълнения през тази седмица. Преди да приключа, ще ми се да благодаря на всички, които дадоха своя принос при подготовката на Дните на отворени врати 2009. Това е много важно, защото това означава, че ние сме отворени към всички партньори, особено партньорството с регионалната комисия и също така с регионите и кметствата на градовете и техните представителства тук в Брюксел. През идните дни желая на всички а, успех по време на семинарите и различните прояви и много се надявам, че ще се възползвате и от знанията и от идеите, които ще обменим през следващите дни. Възприемете тези идеи, отнесете ги от дома и ги предайте нататък. Благодаря, господин комисар. А приключихме с уводните приветствия. Идваме до основните речи. Давам думата на председателя на комисията, господин Барос. Господин председател на Комитета на регионите, госпожо председател на Комисията по регионално развитие към Европейския парламент, госпожо заместник министър на Швеция, представител на съвета, господин комисар, дами и господа депутати, скъпи приятели. Винаги с голямо удоволствие участвам в откриването на дните на отворените врати. Вече съм свикнал с този толкова важен за регионите и за всички политици в Европа форум. И искам да благодаря на Комитета на регионите и на комисаря по регионалното развитие и Генерална дирекция по регионално развитие за тази инициатива. Току-що се връщам от, самет, от срещата на Г20 в 30 и срещата за промените в климата в Нью Йорк към Общото събрание на ООН. Две големи предизвикателства финансовата и економическата криза и промените в климата. Те са изключителни по своя мащаб и, и рецептите от миналото вече не са достатъчни. Точно тази тема сте избрали и вие за вашите дни на отворените врати. Това са е, световни предизвикателства, на които трябва да се намерят регионални или европейски отговори. Защото светът, който ще излезе от кризата, вече няма да е същия. Той ще се нуждае от нови правила и това е залогът за всички политици в непосредствено бъдеще ние трябва да излезем от кризата. Планът за економическо възстановяване представлява едно огромно усилие от бюджета. До сега не е правено нещо подобно. Това е над 25% от, над 5% от БВП на Европа. И програмата предвижда да се действа по различни фронтове, заетост, економика, инфраструктура. Вече има признаци на възстановяване. Европа предлага също така една световна динамика, която беше инициирана в процеса Г20, за да се вземат мерки срещу кризата в най-големите економики в света. На световната криза трябва да се намери световен отговор и в Питсбург ние решихме да продължим тази динамика на съгласуване и сътрудничество. В момента сме направили нещо като контролна кула на световната економика. Европейския съюз допринесен за това, защото ние инстинктивно по природа сме за глобалното управление. В финансово отношение след спешното спасяване на банките, по-дългосрочната реформа – а, а, трябва да продължи. Европа иска да убеди Г-20 да реформира финансовата система, за да я направи по-етична и по-надежна. Реалната економика се нуждае от това. В Питсбург Европа предложи решение. Европейската комисия предложи една европейска система за финансов надзор – вече има законодателни предложения в съвета. Ние сме първите в света, които предложихме конкретни е, закони за тази амбициозна реформа. Разбира се, още не сме излезли от тунела. Финансовата и економическата ситуация е доста нетрайна. Има риск от социални напрежения, но има и окоръжаващи прояви. Економиката вече не спада. Предвижданията за европейски ръст вече тръгват нагоре, но не би могло да има трайно възстановяване, ако безработицата продължи да расте. Не може да кажем, че има економическо възстановяване, ако безработицата се увеличава. И за това това е основната ми грижа, защото безработицата засяга най-уязвимите, най-малко квалифицираните, младите. Тя създава е, отхвърляне от обществото, маргинализация и дори беднота. Тя намалява и потреблението. Всички трябва да поемем нашата отговорност на всички равнища на вземане на решение. Необходима е обща мобилизация за борба с безработицата в Европа. Европа е, извървя или върви по своята част от пътя. И в плана за възстановяване, и в някои инструменти на Съюза, които бяха мобилизирани за квалификация на младите в образователната система, за повишаване на техните умения. За тази цел обаче е необходимо тясно партньорство на всички структури, европейските структури, държавите, партньорите, за да може да се инвестира средства в подготовката и образованието. Економиката на знанията трябва да бъде приоритет. В европейски мащаб упростихме процедурите за отпускане на средства по е, структурните фондове и фондовете за управление на глобализация, за да помогнем на тези, които са загубили работното си място, да се преквалифицират и да намерят работно място. Беше предложено е, бяха предложени нови условия за финансиране от Европейския социален фонд, за да се реагира на спешните пострадали от кризата. И е, е, съвета трябва да одобри тези предложения. Очевидно е, че при такова социално-економическо положение трябва да сме много по-гъвкави при с използването на структурните фондове. И регионите отлично знаят това. Друг пример за европейска инициатива – възприехме нов механизъм за отпускане на микрокредити, които ще дадат нов шанс на безработни, които искат да създадат малко предприятие. Солидарността трябва да остане основния принцип в европейските дейности. Дами и господа, членове на Комитета на регионите, на Европейския парламент, приятели, когато говорим за солидарност, трябва да знам, че това е нещо конкретно. Накрая на миналата седмица имаше много добри новини от Ирландия. Ирландия каза да на Европа а, окончателно и се надявам, че този път решението на ирландците е признание и на факта, че Ирланда наистина е се е ползвала от европейската солидарност. Ирландците признаха, че Европейският съюз е много важен фактор в реакцията на економическата и социалната криза. Неизбежно е ние да говорим за кризата, но един ден тази криза ще бъде само лош спомен и кога, колкото по-скоро дойде този момент, толкова по-добре. Но до тогава трябва да сме готови да действаме за възстановяване и, и да се подготвяме за бъдещето. Политическите насоки, които предложих преди няколко седмици за следващата комисия, които бяха одобрени след моето преизбиране от Европейския парламент, представят една глобална визия за Европа до 2020 година. Трансформиране на Европа в една зелена економика с устойчиво развитие, която е, е наблегнала на иновациите. Тази политическа визия е, е, налага промяна на Лисабонската стратегия след 2010 година. Вече има много интересни анализи за бъдещето на тази стратегия. За нас е много важно това. За вас още повече, защото вие управлявате структурните фондове. Е, и отговаряте за прилагането на политиките по нашата обща стратегия, иновации, опазване на околната среда, е, образование, обучение през целия е, живот, енергийна инстинктивност. Ние сме ангажирани да сътрудничим с местните власти, за да може да ползвате положителния опит – само така можем да гарантираме успеха на Лисабонската стратегия след 2010 година. Тя трябва да ни помогне да излезем от кризата и да наложим нашата глобална визия като действител, като реалност, за да създадем една устойчива социална пазарна економика, в която хората се ползват от да имат високо образование и квалификация една отворена и конкурентно способна економика, общество, което насърчава а, иновациите, научно-изследователската дейност и технологиите, социалното сближаване, а, като гарантира истинско обучение през целия живот а, и работни места във всички сектори на економиката. Това може да се изпълни само ако се спазят две условия – първото е ние наистина да работим всички заедно. В моите основни насоки съм предложила идеята партньорство за прогрес. За да отговорим на предизвикателствата всички участници в обществото, национални, регионални и местни, и социалните партньори, и гражданското общество трябва да работят заедно, за да вървим в същата посока – вие знаете, че председателя Ванден Бранде отлично знае това. Аз наистина вярвам, че само с такова партньорство на всички равнища на вземането на решение може да позволи да осъществим проекта, за който мечтаем. И съм, това е залегнало в моята програма, която представих в парламента. Без такова партньорство ние не можем да успеем както успяхме сега и в Ирландия. И е, е, защото това. Е, и успяхме, защото тук е не, не, не, роля изигра не само държавата, а всички равнища на обществото и, в кампанията. И само така, благодарение на това, Ирландия каза да на Европа. Това е и второто условие да се инвестира в нови източници на устойчив растеж. Ние не можем да се конкурираме с новите економики Китай и Индия с традиционните ни средства. Трябва да намерим нови източници на растеж. Например, зелената економика, нови енергии, инфраструктура и технологии на бъдещето. И второто голямо предизвикателство е борбата с промените в климата. Ние трябва да проявим голяма решимост. Европа има амбициозен план за действие, те служи за пример за останалата част от света. Ние продължаваме преговорите. Много важно е нашите партньори да ни последват. Съединените щати, Япония, проучват а, а, възможностите. А, но, последните им постъпки върват в правилна посока, а, но ние няма да намаляваме ритъма на преговорите. Европа, държавите и регионите трябва да търсят новаторски промени, за да запазят европейския модел на общество и да останат конкурентно способни на световната сцена. Глобализацията не е враг на субсидиарността. Напротив, обратното, регионите са място за развиване на знанията, за, на заетостта, за социалното сближаване, иноваторските системи. Е, политиката на сближание трябва да засили европейската солидарност, за да позволи на регионите да отговорят на тези предизвикателства. И затова съм днес пред вас за да ви кажа какво ще бъде новото развитие на Европейския съюз и че аз много вярвам в бъдещето на политиката на сближаване и на регионалната политика, които са съществени за нашата визия за Европейския съюз. Благодаря ви. Like Barroso, Искам да благодаря на председателя Барозо не само за това, че дойде тук днес, а за това, че през последните пет години вие бяхте с нас по време на дните на отворени врати. Сега искам да дам думата на вице-премиера на Швеция Оловсон. Господин председател, уважаеми колеги, представители на Комитета на регионите, госпожи и господа, за мен е огромна чест като представител на шведското председателство да бъда тук с вас при откриването на Дните на отворени врати това събитие е, доказва един от кръгълните камъни на Европейския съюз. За съжаление, няма да мога да остана за а, церемонията по закриването, тъй като трябва да се върна в Швеция, да представя европейската програма за жените посланници на малкия бизнес. Над стотина жени сега ще се заемат с предприемачество и надявам се, че това отново ще бъде един ресурс за а, регионалното развитие. Когато хора от различни региони в Европейския съюз се съберат да обменят опит, много неща могат да се случат. Ние знаем, знаем, че новите идеи, новаторските решения допринасят за а, глобал, решаване на глобалните проблеми вашето присъствие. Ползите, които ще извлечете от тази проява, ще могат да допренесат и за европейските ответни мерки на предизвикателствата. Определено сме изправени пред глобални предизвикателства. Също като останалата част от света и Европа страда от последиците на економическата криза и финансовата криза и в същото време трябва да участваме в световните мерки за преодоляване изменението на климата. Това е една от най-големите заплахи пред човечеството. Няма нужда държа да повтаряме, че в момента и Европа и останалата част от света се притесняват е, от тези предизвикателства и изискват бърз отговор. Трябва да намерим решения на различни равнищи, на европейско, на световно и на регионално. Обедена съм, че и економическата нестабилност и проблемите с климата трябва да бъдат решавани едновременно. Всъщност, сега ние имаме възможност да създадем економика, която може да се възползва от огромните възможности за растеж, за етост и конкурентоспособност – благодарение на промените в екологията. Европейският съюз и държавите членки следователно трябва да изиграят водеща роля при реформирането на економиката и превръщането и в екологично ефективна економика. За да постигнем това, трябва добре да обмислим политиките, да си поставим амбициозни цели и да използваме новаторски технологии, които могат да използват целият потенциал на наличните ресурси. По този начин бихме могли да увеличим благоденствието и конкурентоспособността си, докато в същото време ограничим въздействието си върху климата. А, пакетът от мерки ни дава възможност да се възползваме от възможността да станем водещи в търсенето на решение на проблемите с климата. Не, е не е хубаво да бъдем на второ място. Дори и днес можем да кажем, че не по-малко 30% от бюджета на комисията се очаква да бъде инвестиран в зелената економика. Няма никакво съмнение за мен, че трябва да продължим в тази посока и до 2013 година да засилим тези опити трябва да търсим и национални решения на тези глобални предизвикателства, тъй като гражданите на Европа и в градовете, и в селските райони се нуждаят от по-добри работни места. И страните, и регионите би трябвало да изиграят своята важна роля заедно с Европейския съюз, най-вече чрез прилагане на политиката за ближаване. Местните и регионалните власти трябва да получат по-големи отговорности по освояване на ресурсите, по-добре да освояват тези ресурси, а това изисква координация, по-добро функциониране и взаимодействие между местните, регионалните, националните и европейските институции. За да постигнем това, можем да опростим прилагането на а, процедурите за освояване на европейските средства, структурните фондове. Моят опит от местното регионалното равнище като политика, също и като човек, който е отговарял за регионални структурни проекти, показва, че трябва да опростим приложението, доколкото това е възможно. Убедена съм, че много от тук присъстващите споделят моите виждания и опит, но също така съм и убедена, че можем да постигнем съгласие, че в същото време трябва да има гаранции за основополагащите принципи на структурните фондове, които трябва да доведат до рационално и отговорно и освояване на средствата от Европейския съюз. Що се отнася до бъдещето на кохезионната политика, тя трябва да е част от глобалните мерки. Смятам, че е важно да поддържаме връзката между кохезионната политика и целите залегнали в Лисабонската стратегия. Този стратегически подход към кохезионната политика успешно допринесе за подобряване на програмните усилия и прилагането, докато в същото време ресурсите се освояват по един по-добър и ефективен начин. Нека също така каже, че все по-ясно става, че конкурентоспособността и благоденствието на Европейския съюз зависят от а, цялостното а, реализиране на потенциала на възможностите за растеж. Развитието на малките и средните предприятия е част от тези мерки. В Лисабонската стратегия се казва, че трябва да имаме 60% на заетост за жените. Това е почти изпълнено. Жените, които са самонаети, обаче а, не са постигнали тази цел. Необходимо е да се придобиват нови знания и компетенции, тъй като те не се използват до край. За това ние имаме потенциала и в трябва да използваме потенциала на всички граждани и не на последно място по отношение на регионалния растеж и малките предприятия. Стратегическият подход трябва да наблегне и на уникалния потенциал на всеки отделен регион. Обедена съм, че дните на отворени врати ще дадат възможност да прилагате такива мерки по места и да ги адаптирате така, че да отговарят на условията в собствения ви регион. Трябва да се използват методи, които да подсилят вашите силни страни и да преодолеете слабите. Кохезионната политика до голяма степен трябва да стъпва върху местните условия. Обедена съм, че е необходимо да адаптираме политиките, за да откликнем на условията в отделните региони Именно поради това шведското председателство е заложило един от своите приоритети, а именно разработване на макростратегии в регионите. Имаме Европейската стратегия за Балтийския регион. Надяваме се тя да бъде утвърдена от Европейския съвет в края на този месец. Смятаме, че ответните мерки на глобалните предизвикателка се крият до някъде и в регионите. Този подход трябва да се превърне в част от инструментариума на Европейския съюз, чрез който се търсят решения. Приветствам инициативата на Европейския съвет за по-нататъчно сътрудничество в а, поречието на река Дунав. Стратегията за Балтийския регион – може да послужи за пример в други микрорегиони. Надяваме се, че тя ще ги вдъхнови, за да, извлека, за да извлече ползи цели Европейски съюз. Имаше няколко семинара, на който обсъждахме различни а, проблеми. Такива семинари са планирани. И сега, и ако тези инициативи трябва да успеят, то те се нуждаят от вашите идеи и предложения. А, стратегиите за развитие на микрорегионите а, трябва да също така да съпят и върху желанието за сътрудничество, за преодоляване на териториалните предизвикателства, като в същото време се отчита многообразието и това е едно средство за достигане до всеки, а, до всяко кътче Стратегията за развитие на Балтийския регион а, търси решение на определени конкретни проблеми. Едно от най-замърсените морета е там инфраструктурата продължава да отразява дългото политическо разделение в този регион и тези регионални предизвикателства могат да бъдат преодоляни чрез трансграничното сътрудничество и сътрудничество между различните отрасли. Целта е да се подобри околната среда в Балтийския регион, да се повиши конкурентоспособността там. За да постигнем това, трябва да укрепим вътрешния пазар, да увеличим инвестициите, да всъщност тези балтийски а, територии да се приближат все повече до Европейския съюз, да се осигурят инвестиции а, за научно-развойна дейност и не на последно място за развитие на енергийния сектор и преодоляване на измененията в климата. Това не означава, че са необходими нови организации, просто трябва да се използват по-ефективно наличните ресурси и да се съгласуват действията по-добре. Нашата амбиция е наличните ресурси в регионите на Европейския съюз да бъдат използвани за постигане на максимален а, ефект, без да се заделят допълнителни средства. Визията ни е дългосрочна Балтийския регион да намери своето място в един конкурентоспособен пазар. Балтийския регион трябва да бъде признат в цял свят за своите компетенции в научно-развойната дейност, иновативността и привлекателност на предприемаческия сектор. Госпожи и господа, глобалните предизвикателства изискват ответни мерки, които всички ние да предприемем. И всички ние трябва да подходим с а, открити сърца, за да осигурим по-добро бъдеще на едните поколения. Опитах се да очертая ответните мерки, които трябва да предприемем. Надявам се, че много други отговори ще получим по време на тези срещи. Европейските ответни мерки са необходими, за да преодолеем глобалните предизвикателства. Това изисква усилия от, на регионално равнище, на местно равнище. И не бива да забравяме, че когато има трудности, трябва да има някой, който да ни поведе. Ако вие искате да се напредната линия, ако всеки, то тогава всеки един от вас трябва да поеме тази отговорност за изграждане на по-ефективна економика с много повече внимание към климата и социалните въпроси. Благодаря. Thank you very much. Благодаря много, госпожо вице-премьер. Искам да благодаря на председателя Барозо и на вице-премьера на Швеция. Е, знам, че те бързат да хванат самолетите, да вършат друга работа, но всички други ще останем в тази зала, за да продължим дискусията. Тя ще бъде председателствена от някой който участва в тези е, дни дълго време. Това е Джак Дейвис от Европейския център за политика и друг човек, който винаги е бил с нас, е, комисаря за регионалната политика и председател на Комитета за регионално развитие. И за първи път имаме двама нови гости. Искам най-сърдечно да ги приветстваме с добре дошли Хелма Орош, това е кмета на Дрезден и господин Алварес, който представлява Баския. Благодаря ви, че се присъединихте към нас. Сега ви оставям в професионалните ръце на водещия. Благодаря ви. Само дадохме малко време на основните гости да напуснат. Имаме и ам, една трибуна с видни личности. Те бяха представени. Имаме малко над час за дебата. Искаме да чуем колкото се може повече от вас, да дадем възможност на хората тук в президиума да отговорят и за да не губим време, нека преминем към дебата и въпросите, които ще бъдат зададени на президиума. Аз ще бъда също толкова строга както към лицата в президиума, така и към присъстващите в залата. И доста чухме от основните гости за решенията на кризата, зависимостта им от регионалните действия. Искам сега да се обърна към онези в президиума, които представляват регионите, да споделят опита и да се обърне към председателя Лопес Алварес. Баскския район е един от най-благоденстващите, най-богатите в Испания. Голями реформи бяха осъществени там. Смятате ли, че има някаква опасност? опасност, докато се работи в такава една глобализирана економика, да станете жертва на успеха си. какво правите, за да предотвратите това? Bueno, buenas tardes en primer lugar y estoy convencido de que... Добър ден на всички. Обеден съм, е, че е, сега няма да е така. В миналото положихме много усилия, за да се приспособим към глобализираната политика, а, сега всъщност сме при много по-благоприятни условия, за да се справим с криза, която има глобален характер. И реформата, която трябва да се съществи до 2020 година, показва, че страната на Баските, автономната област, всъщност е най-добре подготвена в Испания така че да се справи с кризата и с климатичните изменения. Население е малко по-малко от 2 милиона жители, на повече от 7000 квадратни километра. С брутен вътрешен продукт от 139 и 5 26% инвестиции от брутния вътрешен продукт, докато тази, този показател за Европа е 18%. Производителността на труда е 132%, т.е. 30% повече от средните стоености за Европа. Как е възможно това? Можем да обясним това с последния начин. Страта на баските със сигурност е е, този регион, който има най-висока е, конкурентоспособност и автономното е, управление взима решенията, които се отнасят до живота на 90% от гражданите, всичко свързано с индустриалната политика, здравето на гражданите – Страната на баските има собствен капацитет за взимане на решения по данъчните и бюджетните въпроси. Тоест, ние имаме собствени ресурси, с които подплатяваме нашите решения. Преди 15 дни а, приехме цяла поредица от мерки 400 милиона евро средства, а, насочени към решаване на най-болезнените въпроси, свързани с кризата. И се създават е, нови работни места, е, което наистина е, има значителна добавена полза за нашето общество. И нито едно от предприятията, които действат на нашата територия, не е, пострада значително от кризата. Ние дадохме и много твърд отговор на иновациите, е, на изнасяне на част от производството. И използвахме най-добрите е, инструменти за борба с кризата, а именно обучението на повишаване на квалификацията на работниците и на млад... младежите. Е, прилагаме и много солидарни мерки, като подчертаваме и развиваме социалните дейности. Така че нито един гражданин от нашата територия да не пострада от кризата най-уязвимите в обществото, баското общество, не трябва да изнасят на гърба си кризата, защото те нямат никаква вина, не носят никаква отговорност за тази криза. Така че ние трябва наистина да положим основите на един нов економически модел, е, модел на економически растеж, но и нов модел на нов държавен модел, така казваме ние в страната на баските. И волята, амбицията играят своята роля. И а, старата система се провали, така че ние наистина трябва да а, формираме едно ново, устойчиво, солидарно а, социално пространство. А, изграждаме нов социален модел, който не се позовава на печелбарството, а на солидарността и социалното е, равноправие. Освен това, е, ние трябва да изградим един нов енергиен модел, така че да е, гарантираме устойчивостта на тази политика и модел, позволяващ да се борим срещу измененията на климата. Също така трябва да работим и за създаване на нов модел на иновации и на бюджетна стабилност, както и нов модел на социална политика. Модел, който да бъде съсредоточен – към създаването на а, работни места. Местният, регионалният опит наистина са от огромно значение, за да бъдат създадени тези нови модели. Много благодаря. Много въпроси засегнахте наистина. Много въпроси, които да дебатираме. Мога ли да задам сега на кмет Орос един въпрос. Дрезден е град в Саксония с изключително много частни предприемачи, работещи в областта на информационните и комуникационните технологии. Доколко зле ви се отрази кризата и според вас можете ли да поддържате успеха, който постигнахте, тъй като сте твърде уязвими сега при този застой в економиката? Äh, благодаря ви. Дами и господа, господин комисар, нека да ви благодаря преди всичко. И днес наистина не е лесно да се представи една, един местен орган на власт и аз се гордея с тази възможност, защото общините, регионите са тези звена, които са най-близко до гражданите и ние наистина ще играем значителна роля в рамките на Лисабонския договор. Но нека да отговоря на вашия въпрос. Положението в Дрезден, в тази провинция, Центъра на тази провинция е следното. Има а, някои проблеми, които вие споменахте. Микроелектрониката е един от тези сектори. А, срещаме затруднения и в автомобилостроенето, но а, в общ план положението е устойчиво, стабилно и ние успяхме да компенсираме загубите насочвайки усилията в други сектори. Е, благодарение на сътрудничество с е, фирми, с е, изследователски центрове, различни институти и по този начин бях създа... бяха разработени продукти и нови пазари. Така че ние, въпреки кризата, се намираме в относително добро економическо положение. Друг елемент, който изигра своята роля е стабилното положение на средната класа. Това е в сила не само Дрезден, но и в останалата част на Германия. Спомните си, че през 90-те години ръководителите на фирми започнаха да търсят нови а, производствени ниши и всъщност те а, са възприели много гъвкав метод на работа, така че много бързо могат да реагират и да се а, адаптират към новата ситуация, особено в финансовия сектор. И а, това е факт днес. Така че ние се опираме на доброто развитие през миналото и сме един от двата големи града в Германия, които нямат дългове, което наистина е забележително в днешно време. Е, Дрезден няма да бъде жертва обаче на собствения си успех. Напротив, градът успява да се справи с кризата благодарение на своите специфични структури, особено в сферата на микроелектрониката. В, нашата, в нашия регион има 40 000 работни места в 2200 предприятия и изследователски институти, всички те работещи в сектора на микроелектрониката. Отдавна се развива този сектор в е, тази провинция и то успешно. И съществуват тесни връзки между е, производството, административната дейност и изследователската дейност. Това наистина е много силна страна на нашия регион. Установяваме, че е, доброто сътрудничество с промишления сектор допринася за този успех – и винаги се създават нови дейности в този отрасъл. Възникват иновации, фотоволтаичните продукти, технологии, както и други тънкослойни технологии, И е, за развитието на е, тези е, дейности, на това производство, участват всички, разбира се, с помощта на федералното и управление бяха създадени много добри изследователски програми, които са финансирани от части и от общността. С течение на годините привлякохме в Дрезден на инвестиции за развитие на научно-изследователската дейност. Исках да подчертая също така, че изслушахме много ясно изявление от Брюксел относно подпомагането на ключови сектори е, ключови технологии. Това наистина е особено важно. Ако продължаваме да подпомагаме тези технологии и да ги развиваме в Европа, ще разполагаме с много ефективен инструмент, защото знаем, че развитието на е, промишлеността е, на технологиите няма да върват напред, ако не получат съответното финансиране и стимулиране. Um, благодаря много, госпожо Кмет. Е, изслушахме тези, които представляват регионалните власти. Едно от нещата, на които са посветени тези дни е обмена на опит, на положителен опит, начини за справяне с кризата. Много благодаря. Искам сега да се върна към казаното от преждеговорищите. Какви са политическите последици. Чухме какво казаха нашите основни гости. Мога ли най-напред да се обърна към комесара с въпроса за краткосрочните мерки за справяне с кризата, нужда от по-голяма гъвкавост по прилагането. Как ще съчетаете тези краткосрочни мерки с дългосрочното а, нужда от предсказуемост. Можем ли да съчетаем тези два аспекта с успех? Смятам, че необходимостта от гъвкавост се отнася не само в краткосрочен план, но може би повече и за дългосрочните мерки, тъй като те се основат нота да можем да а, внесем някакви промени, да има промени в а, тенденциите. Това до някъде бе засегнато от господин председателя, когато спомена необходимостта от това регионите да са по-съпричастни към Лисабонския е, процес, да поемат своите отговорности, да пристъпят към по-новаторски подходи, да прегърнат Лисабонската стратегия и да преодолеят слабостите. Вице-премьера на Швеция също така спомена индивидуално индивидуалния подход на отделните държави, региони и микрорегиони като стратегията за Балтийския регион. Така че необходима е по-голяма гъвкавост не само в краткосрочен, но и в дългосрочен план. Какво друго да кажа? Разбира се, би било е, рисковано да не се съглася с моя председател, но не за това се съгласявам с него, разбира се. Защото има необходимост от такъв подход и дори бих отишъл по-далече и ще кажа, че е необходимо регионите да участват повече и в планирането на ресурсите, но и да поемат повече отговорност и по-голяма отчетност. Ако има повече делегиране на правомощия, то трябва да си поемете и отговорностите и да носите отговорност за постигнатите резултати за финансовата дисциплина, дисциплина знаем, че освояването на структурните и кохезионните фондове страда от някои наредности, така че когато регионите получат повече правомощия, те ще трябва да поемат повече отговорности по отношение на крайните резултати и финансовата дисциплина. Благодаря много. Госпожо Хубнер, вие бяхте комисар за регионалната политика, както вече чухме от преждеговорищите, въведохте някои стъпки за упростяване на процедурите, особено след като започна финансовата криза. Комисаря е каза нещо за това, че трябва да търсим баланс. Смятате ли, че достатъчно се прави за упростяването, за гъвкавостта или ще пред, предложите някои други стъпки в новото ви качество като депутат парламента. Е, ние сме дали ход на един дългосрочен процес за упростяване. Има и препоръки за някои други промени и в законодателния инструментариум, който можем да използваме. По-старите от вас може би си изпълнят, че говорим за нуждата от упростяване на политиката от години наред и когато кризата се стовари върху европейската економика, то тогава незабавно постигнахме съгласуваност между институциите и този процес вече е реалност. Не зная дали щяхме да успеем, ако не се бе случила кризата, но независимо от казаното, ще кажа, че и тази политика е станала по-гъвкава и е опростена и се предприемат само умни инвестиции. Това е политика, която по своето естество представлява една политика за дългосрочните хоризонти, която да спомогне да се разработят програми, разчитащите на стратегиите за развитие на регионите, на държавите. И именно а, това в политиката я е превръща в политика, чийто потенциал може да бъде използван по време на кризата трябва да търсим връзка между тази криза и дългосрочното развитие. Тази криза ще приключи и ще има щастлив край само ако можем да инвестираме така, както каза председателя Лопес в контекста на развитието на Баскския регион. През изминалите години политиката стъпва на приоритети а, и тази политика би могла да се използва, тъй като тя е предвидила именно тези последствия от кризата а, трябва да привличаме частни инвестиции, на лице са и финансови инструменти, дългосрочни такива. И именно поради това тази криза е криза и на а, осигуряване на инвестиционни средства и трябва всички предприятия да подравят и балансовите си отчети, а, за да може да се привлече капитала, който е натрупан и поради това политиката може да подпомогне и стратегията за излизане от криза, от която Европа се нуждае. А, нещо не беше ред с микрофона, но сега всичко е наред. Няма микрофон. Добре. Вие казахте по-рано, че никой не гради дом от покрива надолу. Общественото внимание, вниманието на средствата за информация обаче е насочено към покрива разговорите на Г-20. Според вас каква е връзката между тези разговори на международно равнище и предстоящата среща за климата и регионалното равнище? Има ли достатъчно съгласуваност по веригата? за да може да се предприемат необходимите действия и да се включим в този международен процес. Доста подобрения бяха направени за привличане на регионалните власти, но това не е достатъчно. Все още има а, твърде а, много решения, които се вземат отгоре надолу Що се отнася до краткосрочните действия, местните власти са много тежко ударени от економическата криза. Това го повтарям, но около една трета от всички обществени разходи всъщност се осигуряват на местно-регионално равнище. Две трети от инвестициите са на местно и регионално равнище в Европейския съюз мога да дам и още примери, за да нагледя това, че за да постигнем глобалните цени е нужно да има по-добро сътрудничество между институциите с регионалните и местните власти. Дългосрочен план. Смятам, че за да постигнем тези цели, ние трябва да се изправим лице в лице с възникналото положение. Малко по-ране казах, кохезионната политика е основното средство за постигане на целите. Нямам никакво съмнение в това отношение. Кохезионната политика трябва да засяга всички региони. На второ място има прекалено голямо раздробяване, фрагментация между отделните държави членки. Трябва да помислим за новата стратегия след е, Лисабонска стратегия след 2010, но трябва да обвържем с всички други програми в Европейския съюз. Да погледнем една от основните теми на тези дни на отворените врати. Иновацията – <clears throat> имаме центрове за висши постижения и а, всъщност това е общото в общността, за да постигнем еволюция. И за това е важно когато бъде преразгледан бюджета, да не го правим само за да изглежда добре пред Комитета на регионите. И това трябва да го направим. Но трябва да предоставим много повече на европейските граждани. Така че това не е една институционална битка. Когато разглеждаме а, договорите, за мен е приятно да видя и се радвам, че господин Ван Нистелро и другите депутати от Европейския парламент се радвам, защото Европейския парламент има много повече правомощия след приемането на Лисабонския а, договор. А, това е ядрото на изграждането на институциите, но ние не трябва и ние не действаме в противовес на този договор, защото ни е нужно партньорство на различни равнища на управлението. Между другите, това не е само теория. Като погледнем а, комисият Котер и другите а, комисии, виждаме, че всъщност те залагат на търсенето на прагматични решения. И, както казах на председателя Барозо и повтарям непрекъснато, трябва регионалните отговорности, местните отговорности да бъдат поети и да постигнем по-големи резултати. Само 43% от избирателите гласуваха на последните парламентарни избори. Ние трябва да отправим едно послание, да кажем, ние можем да дадем на своя принос, пориемете този принос, нека не се боричкаме помежду си. Благодаря. Сега ще дам възможност на всички присъстващи да задават въпроси. Ще а, бъда а, много строга. Вече имаме подадени такива въпроси. На второ място, моля, ограничавайте се до една минута. Ако трябва, ще а, изема функциите на госпожа Хубнер. Така че този, който иска да вземе дума, моля сега да вдигне ръка, ако има въпрос. Нека започнем сега с един въпрос от списъка и един от залата. А, председателя на региона на Пиедмонт има думата. Благодаря ви. А, както беше казано по време на економическата криза, гражданите разчитат предимно на местните и регионалните е, лидери за подкрепа. В е, моят регион бяха взети извънредни мерки, за да се насърчат инвестициите в обновяемите е, енергии, устойчивото развитие и подкрепа на предприятията. Бих искал комисара да бих искала да поясни мерките за съвместно финансиране по Европейския социален фонд, който по настоящен е, има огромна роля за подкрепата на проекти за преквалификация за безработните, за намиране на работни места и за, особено в зелената економика. На второ място бих искал да подчертая, че Трябва да се продължи да се набляга на сътрудничеството, трансграничното сътрудничеството между регионите, но много държави закъсняват с Европейската група за териториални сътрудничество. Бих искал малко пояснение по това. И е, тази тема е много важна за, за нас и е, как, би, как бихме могли да ускорим. Е, сега от тези, които не бяха дали предварителна заявка някой. Добър ден на всички. Тиха съм кмет на Малага. 600 хиляди жители. Тук сме четири кмета, представляващи испанските общини и региони в, Комитета на регионите. Смятам, че за да се справим с кризата, принципа на субсидиарност се развива пълноценно. И в някои държави обаче това не беше направен от 1978 година до днес, за този период беше развита много ефективна децентрализирана система. И господин Алварес наистина показа какъв пример за Испания е Баската автономна област. Наистина от регионите трябва да слезем надолу към местното равнище, но това не винаги е ефективно. И когато сме в условия на криза, хората се обръщат към кмета за нови работни места, за економическо възстановяване, за мерки за борба с кризата. 27-28% е безработицата в Андалусия. И всъщност е, единствено субсидиарността, този принцип ще ни е, помогне, за да се справим с кризата. Нашата община е, има е, до, е, политика, има и много социални въпроси, изграждане на социални жилища, например социална мобилизация, така че да откликнем на очакванията на хората, на гражданите. И наистина особено важно е този принцип да се прилага в цяла Европа. Um, благодаря. Ще дадем възможност на президима да отговори на тези въпроси. Имаме депутат Констанс Крел. Бих искала да ви благодаря е, за вашите уводни думи. Имам един въпрос към комисията. Колко милиона евро е, са е, инвестирани в рамките на ускорената процедура, прията от парламента? И какви са конкретните резултати? Колко оперативни програми са стигнали до комисията, така че да се възползват от новите условия, например изграждане на социални жилища? колко разрешения са издадени. И ако ми позволите един коментар. И слушахме представен на два а, а, региона, Дрезден и а, страната на баските, но ми се щеше да чуя а, и нещо в следния смисъл, че техния успех се а, дължи и на политиката на сближаване на Европейския съюз, на кохезионната политика. Защото ако наистина искаме да имаме особено влияние в медиите, е много важно да се подчертае участието на европейските граждани по този начин. Така че се нуждаем от известна реклама по този начин. Ако... Благодаря. The... Ще дам възможност на а, двамата представители на президиума, но нека първо чуем още няколко въпроса. Хора, които не са подали въпроси предварително, ето там отзад. Е, име от Тинелава. Е, важно е на тема, пара по σοβαρό. Бих е, искал да спомена един много важен за нас въпрос – ние инвестирахме в селско-стопански продукти и в Гърция в момента сме изправени пред голям риск и то не само в Гърция, редица европейски държави. Инвестициите бяха направени по линия на а, програми за помощ и вече с колеги от Испания и Италия обсъждаме факта, че инвестициите няма да дадат резултат и ние може да фалираме. Защо не се направи нещо за поощряване на потреблението на сънско-стопански продукти. Това се прави за електроника, за домкинска техника, а никой не го прави за, за селскостопанските продукти, които идват от нашите страни, от Средиземноморския съюз, а се внасят некачествени продукти от други страни. Благодаря много. Искам да чуем сега представителя на Ливърпулската община, но я няма. На господин Донехи от Касъл Крейн имате думата. Благодаря, госпожо комисар, кмет на Дрезден и представителя на Баски. Искам да ви приветствам всички тук с добре дошли. Аз като ирландец искам да се възползва от възможността да кажа няколко думи след впечатляващото гласуване на ирландските гласоподаватели. Ирландците искат да бъдат в сърцето на Европа и бъдещето им да бъде част от това на Европейския съюз. Кампанията в Ирландия бе много трудна и това едно нещо ми стана съвсем ясно. Има огромен информационен дефицит за това, което се случва в Брюксел и начина по който се възприема ситуацията. Мисля, че е крайно време Европейския съюз да възприеме един подход на изслушване в регионите и градовете и ако това бъде направено, тогава ще има истинско въздействие в държавите членки. Ако може да извлечем полка от ирландския опит, то е, че когато хората не знаят, гласуват с не. Когато ги информирате, те гласуват с да. Затова поставям този въпрос пред комисията. Бихте ли се съгласили с мен, че има огромен информационен дефицит относно ставащото в Брюксел? И когато гражданите не са уведомени за целите на Европейския съюз, има отрицателно възприятие за Европейския съюз. И ако сте съгласни, че има такъв дефицит, да чуем какво предлагате, за да преодолеете този дефицит. Благодаря наистина. Много относим въпроси от нас той може да бъде зададен и на другите от президиума. Благодаря. Аз представлявам същия регион, като преждеговорищия. Депутат съм от там. Искам да благодаря на господин Ванден Брант и господин Барозо за бележките, които направиха и двамата казаха благодаря Ирландия. Аз пък искам да кажа благодаря Европа. Без вашата помощ и подкрепа този договор щеше да бъде отхвърлен още веднъж. Председателят Баронсо дойде в Лимарик и обяви за глобализационния фонд, за всички от тези, които са загубили работните си места. Ирландия, е микрокосмос, представлява това, което се случва в Европейския съюз и сега въпроса. За съжаление, Ирландия бе и района, който представям, беше един беден район, а сега благодарение най-вече на подкрепата от Европейския съюз се превърна в един благодействащ район. Но кризата ни а, удари много силно и сега пак се връщаме назад и предполагам, че това въжи и за други региони в Европа. Комисията помисляла ли е за това да промени критериите за категоризация на регионите, като например тези прилагани спрямо Южна Ирландия и да предвиди някакво временно финансиране, за да могат да се възстановят тези региони. Благодаря. Ще върна думата на президиума. Сега знам, че има и други въпроси. Искам да дам възможност на всички. Сега нека да оставим президиума да отговори. Изберете си кой на кой въпрос да отговори, за да можем след това да чуем нови въпроси. Не зная сега дали кмета на Дрезден или представителя на Баски искат да вземат някои от въпросите. Ще се опитам да отговоря на няколко въпроса. Първият беше съвсем очевиден. Участието на Европейския съюз в регионите имаше огромно значение. В моя край през 8-те години Имаше е, жестока криза и ние успяхме да излезем от нея, като променихме е, индустриалната структура. Е, и това благодарение на европейските фондове. Затова обществото в Моя край е настроено проевропейски. Те, хората са видели с очите си какво прави един на Европа със своите компетенции, със своите средства, която успява да насочи средствата там, където са необходими. Също така трябва да се е, знае, че европейския бюджет е относително скромен и той трябва да бъде предназначен за а, дейности или места, които могат да дадат добавена стойност. Например, зони в неблагоприятно положение, в които се осъзнава необходимостта да се действа, за да се отговори на очакванията на хората. Трябва да се е, насочват правилно средствата от структурните фондове за да бъдат в полза на най-унеправданите части от европейското население. По отношение на трансграничните е, е, региони трябва да се създаде култура на сътрудничество. Бях е, в Малага, например, аз съм привърженик на политиката на субсидиарност, но смятам, че всичко трябва да се прави с голяма доза здрав разум. Разпределянето на правомощията в политическо отношение е, трябва да отговаря на потребностите да се гарантира ефективност. когато структурата е много разнородна, когато има общини с а, различни способности, различен капацитет, а, сътрудничеството е по-трудно. Разбира се, общината е първият а, а, обект, а, към който се обръща гражданина. Трябва да продължим политиката за насърчаване на развитието на общините. Благодаря. Erstmal darf ich noch mal zu dem Thema Euroregion antworten. Е, бих искала да се върна на въпроса за еврорегионите. Наистина аз отговарям именно за тези региони. Имаме две граници с Чешката република и с Полша. И наистина това сътрудничество, трансгранично сътрудничество трябва да се развива. Ние се стремим да полагаме максимални усилия и е, правим това успешно, но мога да ви кажа, че и в трите държави цели и области участват в това сътрудничество. И резултатите наистина а, са а, видими от най-приграничните, близките до границата райони и целите провинции. Обръща се към колегата от кмета на Малага и искам да кажа следното. Транспонирането на политиките се извършва наистина на място в присъствието на гражданите, така да се каже. И мога а, да а, кажа, че ние няма какво да се оплакваме. В Саксония имаме достатъчно правомощия в тази сфера. Естествено, че а, се нуждаем и от е, одобрението на е, Централното е, правителство. За да дам на следващия отговор, не е възможно всички да дадат един и същи отговор навсякъде. Трябва всички да работим в тази посока и не виждам противоречие с вашият поглед върху нещата. И е, смятам, че нашите е, региони наистина показаха колко е важен Европейския съюз и е, помощите, които той предоставя за нас. Но бих искала да нюансирам нещата като кажа, че опростяването, намаляването на бюрократичната тежест, на административната тежест са също важна тема. И е, това е проблем, който продължава да съществува и се нуждае от решение. Проблем е, е преди всичко е, за е, предприятията, за фирмите. И е, наистина е, би било е, добре, ако има облегчаване на тази е, тежест. Господин комисар, имаше два въпроса зададени и към вас, а също и въпрос за съфинансирането между инвестициите, особено когато данъчните приходи се свиват. Та, как стоят нещата? Да, доста конкретни въпроси са това. Комисията предложи два пакета с мерки за упростяване и улесняване на финансирането на проекти под егидата на Европейския социален фонд и Фонда за регионално развитие. Първият пакет който вече е прият, е, създаде възможност за предварителни плащания, авансови плащания, които да бъдат предоставени в кратки срокове. И през април тази година бяха заделени още 6 милиона и на 250 хиляди евро за държавите членки. Има и друг пакет за модификация на оперативните програми за по-бързо одобряване на проекти, които разчитат на а, данъчни приходи. Също така вдигане на горната граница по проекти, които да бъдат подложени на оценка по-бързо до 50 милиарда евро. Така че всички тези мерки целят упростяване на прилагането на политиката на сближаване. Комисията, освен това, внесе и друго предложение – за 100% съфинансиране за социалния фонд, но това бе разкритикувано от държавите членки и сега ние търсим други решения. Тук става дума за социалния фонд и структурните фондове всъщност. А, нека сега накратко се върна на въпрока за информационния дефицит. Естествено, комисията си дава сметка за това, но ние не можем да поемем отговорностите на държавите членки, на регионалните власти, на правителствата, на средствата за информация, журналистите, личностите и публичните фигури. Изграждането на Европа не е единствено задача на комисията на всеки един от нас. Очевидно е, има информационен недостиг, но той трябва да бъде отстранен не само от комисията, а и от други. И на последно място критериите за допустимост. Не, няма да ги променяме. Няма тайни оговорки между комисията и Ирландия. Условията остават същите, докато приключим с финансовите перспективи до 2013 година. Благодаря, госпожо Хубнер. Е, два кратки отговор. Аз седа тук до Пачи Лопес и трябва да кажа, че Бас, в Баския успяха да намерят решение за годините напред и това е в основата и на успеха на този регион. Повечето региони в Европа все още не са намерили начин да, се, да станат привлекателни. Говорихме за музея Гугенхайм преди време. И е, никой не си даваше сметка, че този род неща могат да бъдат двигател на развитието. Помислете за облика на региона. Е, как да привлечете не само хората да живеят в този регион, но да дойдат и да инвестират и Европейската комисия и парламент а, а, е, говореха за това местните власти, регионите да разберат, че трябва да се опитат да станат привлекателни. Втория въпрос отново е свързан с информационния дефицит. Това мисля, че е хронично заболяване на Европейския съюз. Мисля, че десетилетия говорим за това и продължава да седи този въпрос на дневния ред. Местните власти, общностите по места трябва да говорят за Европа, не само да обвиняват, ами а, само говоренето няма да реши въпроса. Трябва да има информация за това, което е интересно. хора, които вече имат представа и а, е, да се откажем от тази игра на прехвърляне на отговорността и на вината. Ако това не го направим, едва ли ще можем да преодолем а, е, дефицита в информацията. Що се отнася до субсидионността, както знаете, а, тя е, е свързана с националните компетенции в европейската политическа архитектура. Има големи различия, но през последните години а, имаме стратегически подход, който е част от политиката на сближаване и тази политика предвижда роля за градове като Дрезден и други по-малки общности, които да станат по активни, да си разработят стратегия, да си търсят проекти, да си разработват стратегии. И в крайна сметка а, отговорността е на националните органи. И кризата не може да бъде преодоляна без участие на местните органи. Кметът на Малага повдигна много важен въпрос. Всички си спомнят помнят речта на Маргарет Тачер в Брюш, когато тя каза, че решенията не се вземат в Брюксел, а в Лондон. Ето, там приключва субсидиарността. Не така си е, представяме е, тази близост и субсидиарност. Аз заставам зад това да има интраинституционално пребалансиране на нещата, възлагане на правомощия на кметовете и а, е, а, спогодбата на кметовете по преодоляване на измененията на климата е доказателство за това. Това се прави на местно равнище. 70% от всички последствия от изменението на климата се усещат по места. На второ място, госпожо Крел, права, права сте. Трябва да има повече информация за това кое откъде идва не само да говорим за огромния проблем, който има в общуването. Той проблема е и структурен. Например, институционно погледнато, не може да имаме едно общо комунике или съобщение с комисията или съвета, защото това не отговаря на правилата. Следователно, трябва много по-ясно да показваме как стоят нещата. Често ние можем да се възползваме от а, имиджа, а, който има а, Европейския съюз, нещо като запазена марка. Двигателят за това е Европейската комисия. Европейския парламент предоставя горивото и за да тръгне колата, обаче ни трябват колела. И именно тук иде ред на Комитета на регионите, регионалните власти. Едва по този начин може тази кола да се движи бързо. Разбира се, има и взаимозаменяемост. Колелата да станат гориво и така нататък. И на последно място насърчаване на проекти в селското стопанство, необходимост от по-гъвкави инструменти за това Искам да кажа онова, което бе споделено от вице-президента по време на нашата среща в Прага. Всеки може да допренесе и да вле някакви активи, т.е. да ги групираме. И тогава можем да постигнем по големи подобрения. Остават ни само около 10 минути, а имат 5-6 души, които желаят да зададат въпрос. И ако те са много кратки, можем да включим още няколко души. Майкъл Шнайдер, а, държавен секретар на Саксония. Благодаря за това, че ми давате думата групата на НП в Комитета на регионите. Първият ми коментар е, е че е, наистина приветствам резултатите от референдума в Ирландия но смятам, че той не се дължи само на по-добрата информация. Темата, избрана за днес след обед, наистина е особено важна. Световната криза и местните регионални отговори, но различните региони са засегнати в различна степен. Така че отговорите на тази криза трябва да бъдат различни. Освен това и правомощията трябва да бъдат различни. Тоест, системата на няколко нища трябва да бъде преразгледана. И наистина има още какво да се направи в бъдеще. Регионите трябва да преследват общи европейски цели, но трябва да разполагат и с гъвкави инструменти, за да ги постигнат, особено в условията на криза. Председателят на комисията много говори за социалното сближаване – е, той е прав, като подчерта значението на това сближаване. Но да вземем, например, е, един е, регион, който аз представлявам, който е слаб, използваме социален фонд, средства от социален фонд. А днес има хора, които са е, с висока квалификация, но с е, безработни и ще напуснат нашия регион, това ще създаде е, демографски проблем. Така че дали не би трябвало в бъдеще да се вземат предвид основните цели на социалната политика, създаване на работни места. Благодаря. Благодаря много, господин Вандел Нистеррой. Благодаря, господин Господин Ванден Бранде говори за иновациите. Трябва да започнем а, с иновации в този форум, символ на демокрацията, в тази сграда, с а, още на тази, тези дни на отворените врати, за да се сближим с гражданите, да стигнем по-близо до тях. А, Барозо говори за засилване на приноса на регионите и градовете, но е важно всички, е, каза, че е важно всички равнища да участват. Има едно глобално предизвикателство, на което трябва да се даде европейски отговор. Прякото участие на регионите и на градовете в световния дебат за климата, върху излизането економическата и финансовата криза трябва да стане на европейско равнище, иначе няма да стане възможно. Ние трябва да позволим на местните власти да участват в дебата. Комисията иска всичко да се конкретизира само в е, един доклад. А, трябва да се види по какъв начин местните, власт, местните и регионалните власти могат да участват в този дебат. Благодаря, че ми е, давате думата. Искам да спомена крайно периферните региони, които често биват забравени. Със своя потенциал като обновяеми е, и източници и една економическа структура основана на малките и средни предприятия, те имат огромен потенциал за развитие и за иновации и устойчиво развитие. За да се гарантира това обаче, економическите, екологическите, човешките ресурси трябва да бъдат използвани в еднаква степен – това ще позволи да се използват възобновяеми енергийни източници, които да гарантират енергийната независимост и да се е, преборят с рисковете от промените в климата. Това ще демократизира подхода извън големите центрове и ще позволи на местните власти на малки места да развиват економиката, създавайки социално отговорни предприятия. Кризата ни потигва да размислим над сегашната формула на развитие и да създадем един модел по-адаптиран към крайно периферните региони. Тяхното економическо развитие трябва да подчертава техните предимства, съчетавайки иновациите и устойчивото развитие. В тази перспектива бих искал да разбера как регионалната политика може да допринесе за развитието на проекти за устойчиво развитие в крайно периферните региони. Благодаря ни и още един накрая в списъка е, господин Евела, е, член на парламент. Euroopassa on alueellisten pienten pankkien verkosto. Знаете, че в Европа има мрежа на малките банки и в резултат на финансовата криза могат в финансовата сфера да се наложат международни строги мерки. И разбира се, с право се разглеждат проблемите на тези субекти. Но Европейската комисия трябва да предприеме мерки, последиците да не бъдат прекалено тежки за мрежите от малки банки. Банките, които може би ще ни позволят да преодолеем кризата. Така че отправям молба към комисията да вземе предвид тези проблеми, които могат да възникнат за малките банки банкови учреждения и е, комисията да установи връзка с представителите на тези малки банки. Благодаря. Е, набързо отговори на въпросите. Не. Η κομμουνιστική ιδεολογία μου πίσω από την θέληση... Е, моята комунистическа идеология ми позволява да видя положителните аргументи, които се излагат като отговор на кризата и като знаем какви огромни възможности има за развитие на планетата и кризата от свръхпроизводство, и е, всички тези продукти, които се произвеждат, всички тези стоки и които не са е, предназначени за хората. Така че би трябвало с, социална солидарност да се решават въпросата, въпросите, проблемите, а всъщност свръхинвеститорите крадат нашите пари. Ние видяхме всичко това е, по време на кризата. Тъй като не сме съгласни с това, което се каза, имам следното предложение. Защо не вземете като критерии два показателя? Първият показател е процента не на способност за наемане на работа, а за полагане на труд спрямо активното население. И втория показател оратор е прекъснат, така че да се отчете производството. Благодаря много. Не бивам да давам предпочитание на част от залата за сметка на другата. А, много кратки въпроси и след това президиума. Благодаря за възможността да се изкаже. Аз съм представител на един малък италиански град, един от малките, едно от многото малки общини в Италия. Е, и слушах а, е, въпросите и, и отговорите и а, е, се замислям за някои въпроси. Например, дефицита на информация. А, ако обичате, искам просто конкретен въпрос, защото веднага стигам до това, ако обичате. Въпросът е следния – за, по отношение на дефицита на информация, искам да попитам комисията, тъй като общините са звеното, което е в контакт с гражданите, дали не може да се направи една голяма информационна кампания, за да се повиши осведомеността? И второ, какво смята да направи комисията по отношение на културната политика, защото може да се е, проведе дебат. Културата е голямо предизвикателство. Благодаря, извинявам се, че така ви принуждавам да бъдете толкова кратки, но толкова хора искаха да вземат думата, че просто нямаше възможност. Сега се връщам обратно към панели, панелистите да а, отговорят на кратко. А, и да направят заключение. Е, дали Европа ще излезе по-силна или по-слаба от тази криза? по-силна, защото осъзнава нуждата от взаимодействие, по-слаба може би, защото ще има тенденция към протекционизъм. Въпросът е как регионалната политика може да играе своята роля в излизането на Европа от кризата, за да бъде тя по-силна и трябва да бъдете наистина много кратки. Благодаря. Well... Съгласен съм напълно с казаното от господин Шнайдер. Повтарям онова, което той току-що каза. Нужна е повече гъвкавост, нужна е отчетност от страна на регионите и дисциплина. Повече дисциплина. Що се отнася до периферните региони, политиката на сближаване се опитва да обхвани а, особеностите на тези региони, да стъпи върху техните силни страни и да влее повече средства в, относител, в относителен план. Това, което може да направи този вид политика. И на последно място е въпроса на водещата. Политиката на сближаване може да постигне две неща. Косвено да подпомогне националните бюджети, които са доста притиснати в момента, но това е в краткосрочен план. Това не е чак толкова важно, обаче по-важно е второто нещо, а именно, че политиката на сближаване спомага за постигане на дългосрочните цели – а, свързани с а, плановете за, полит... за економическо развитие. Имам предвид инфраструктура, а, изграждане на човешки капитал, възползване от възможностите. А, това не е определящия фактор, но той е спомагащ фактор. Благодаря много, господин комисар, господин председател. Не, се, не е очудващо сигурно, че се съгласявам с казаното от Михаил Шнайдер. Трябва да поддържаме глобалните цели, но ни е нужна повече гъвкавост, точния момент на точното място. Напълно съм съгласен с госпожа Кренс относно климатичните изменения. Наистина, това е предизвикателство, кое, което трябва да отговорим конкретно. Сега по въпроса за банк, банките, финансовите услуги, трябва да има истински правомощия на местно равнище. И системата трябва от една страна да има повече прозрачност, е, пълна прозрачност, но да не променяме правилата поради възникнали а, е, промени. По отношение на гръцкия коментар, че трябва да отчетем не нови, но альтернативни критерии или измерители. Във Франция, знаете, имаше едно предложение за нови критерии на последно място. Намирам, че Твоята идея е много добра. Трябва да определим какво точно искаме, какъв е тип е, партньорство, е, какви точно отношения, за да отговорим на общото предизвикателство. сега госпожа Хюбнер, а председателя Лопес. Смятам, че повечето въпроси са отправени по-скоро към комисията, отколкото към нас, но ще се върна на една от идеите, споменати в едно от изказванията. Да, вярно е, че тук е, става въпрос за глобална криза, която а, изисква глобален отговор, но и местни и регионални отговори, защото на местно и регионално равнище има най-голяма гъвкавост за адаптация към реалностите само така може да се намери точния отговор и това, което ще ви кажа, може да ви противоречи, да ви прозвучи противоречиво, но а, ние в общините имаме повече власт, отколкото в регионите дори и същевременно а, можем да намираме повече европейски отговори. Много благодаря, госпожа Орош. Последна дума имате. Благодаря. Аз също съм съгласна а, с това, че се нуждаем от силна Европа. Не само за да бъде стабилизирана економиката, а и за да отговорим а, съвместно на предизвикателствата на енергийната криза, на климатичните изменения и на а, толкова други проблеми, които бяха споменати днес за да се преборим с световната криза, наистина трябва да се отчете огромната роля, която играят общините и регионите. Всичко, което е необходимо за ежедневния живот, за ежедневието на гражданите, лежи на техните плещи. И ние ще се умеем да решим проблемите само ако всички общини осъзнаят, че ние сме партньори че имаме задължения, но имаме и а, права да участваме в тези усилия. Ако вземем това решение, сме на прав път. Благодаря, че можем да приключим с такава положителна нагласа. Благодаря на всички за много оживеното начало. Благодаря ви за коментарите. Засегнахме много от въпросите, които ще обсъждаме през идните дни. Благодаря и на преводачите, защото е, много ги затруднихме, тъй като много усилия полагах да спазваме предвиденето време и без да губим повече време, давам думата на госпожа Хубнер за заключителни бележки. Много ти благодаря, Джаки, за това, че се справи прави така до самия край. Моля тези, които искаха да вземат думата, да не се чувстват пренебрегнати. Имате още три дни, много възможности ще имате. Искам да споделя с вас някои от наблюденията, отказаното до тук. Очевидно, днес не научихме достатъчно за отражението на кризата върху регионите. Определено трябва да проучим това отражение по-подробно. Това е задача за комисията комисията, за парламента, за комитета на регионите. Те трябва да се опитат да вникнат по-добре през идните месеци в отражението на кризата върху регионите и техните економики. Някои региони дори и днес чувстват последиците по-осезаемо кризата засяга пазара на труда в целия Европейски съюз но бих искала да наблегна на нещо много важно, да отчетем факта, че кризата засяга регионални економики, които вече са били подвластни на въздействието на изменението на климата, демографските фактори и да сме наясно с това, че това отражение е едно съчетание от фактори и това са последиците от кризата, които последици ще продължат да съществуват, ако не а, намерим решение на тези проблеми. А, вие много по-добре знаете това, отколкото ние тук в Брюксел. Това са, тази взаимозависимост не е толкова проста, защото степента на развитие на един регион и шока, който може да предизвика кризата, е, са различни регионите. Някои от регионите ще пострадат много повече. Това са тези региони, които са по-бедни. И способността на регионите да се възстановят ще зависи не само от действията, които те предприемат, приемат и националната политика, а и от онова, което се прави на европейско и глобално равнище. След кризата е много вероятно да имаме една нова регионална карта на Европейския съюз и ще трябва да я имаме предвид, когато подготвяме следващото поколение от е, кохезионните политики на Европейския е, съюз. Друго, което можем да извлечем като извед от този дебат е, че е на лице е възможност днес да преосмислим траекторията на развитие на регионално и национално равнище и да преработим и политиката и инструментариума, който я съпътства. Разбира се, много са дилемите, търсенето на баланс между съществуващите работни места и създаването на нови нови, нуждата компаниите да оцелеят след тази криза и много от тези въпроси могат да бъдат решени най-добре чрез териториална политика. Това е нещо съвършенно уместно. А, трябва да помислят властите на дали могат да разработват политики а, само докато са в столиците. И е много важно да има ясно разбиране за а, местните аспекти, да се използват потенциала по места. И на последно място всички днес благодарихме на Ирландия и доста говорихме за субсидиарността. Не бива да забравяме, че новия Лисабонски договор разширява обхвата на политиката на субсидиарност. Това ни дава възможност да укрепим управленската система в държавите членки. и Трябва да се възползваме от тази а, споделена възможност на европейско равнище и да работим заедно. Искам да благодаря и да обявя встъпителното заседание за закрито. То приключи. Ще ми си да ви помоля най-любезно да опразните залата, тъй като Комисията за регионално развитие на Европейския парламент ще продължи със свое заседание в тази зала. Благодаря и ще се видим през идните дни. Много ще съм ви благодарна, ако напуснете залата и продължите работата си в рамките на Комитета на регионите. Благодаря.